Allora, apriamo i lavori della nostra... Нека да започнем работата на комисията, дами и господа. Вице-президент del Parlamento europeo, onorevole Имайте предвид, че заседанието се предава по интернет. Заместник председателя на парламента госпожа Уолис Както се съгласихме, ще изпрати, ще представи проекта за междуинституционално споразумение между парламента и комисията. Госпожа от участва в работната група, която договори това споразумение. Одобрено вече на 18 ноември от председателския съвет. Е, трябва да разгледаме няколко конкретни разпоредби и да вземем решение до лятото. Измен... Става дума за измененията на регламента за член 10 и давам думата на госпожа Лолис. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте на заседанието на вашата комисия днес. Благодаря и за това, че се включихте активно в работата по този въпрос. Разполагате с проекта за междуинституционално споразумение между парламента и комисията, което има за цел да създаде съвместен регистр за прозрачността. Документите са пред вас. Може би е добре да кажем няколко думи за е, историята. Предстоят формалните обсъждания по темата е, за съвместния регистр на за прозрачността. Всичко започна от доклада на вашата комисия от, под предходния мандат, който първоначално бе под ръководството на Александър Шту, после премина към колегата Фридрих. И целта на този доклад беше да се организира по някакъв начин дейността на групите, които представляват различни интереси и лобират е, в парламента. И така започнаха преговорите по създаването на съвместния регистр за прозрачността под мое ръководство по време на миналия мандат е, и продължиха и този мандат господин Касини, Изабел Дюран и други членове на вашата комисия участваха. Тоест, е, пълни... бяха представени всички политически групи на парламента. От страна на комисията преговаря комисария Шевкович. The wording, what we are talking about, сега трябва много внимателно да разгледаме формулировката. Вече не говорим за представителите на интереси, говорим за съвместен регистр за прозрачността. И ще ви обясня защо формулировката се промени. Знаем много добре каква беше резолюцията на парламента в миналия мандат, в която ясно се заявява, че парламента настоява да има задължителен регистр за всички, които се опитват да повлияят по някакъв начин на европейските е, политики. Знаете, че в комисията има такъв регистр, но той е на доброволни начала, а при нас е, настоявахме този регистр да е задължителен. Тоест имаше известно разминаване и ние настоявахме е, крайната цел да е такъв задължителен регистр, но може би, но си давахме сметка, че в междинните етапи е добре поне да настояваме за доброволен регистр, който да е възможно най-всеобхватен и, е, и строг по своите изисквания, защото представителите на интереси имат нужда от пропуск най малкото за да влязат в парламента. От правна гледна точка обаче, за да има задължителен регистр, трябва да се използва член на договора, който е, е, изисква единодушие в съвета. Ще обсъди и тази тема, но на този етап това е невъзможно и за това предложението е за доброволен регистр. Има, разбира се, много голяма разлика между парламента и други институции, и по-конкретно комисията, тъй като всеки един депутат трябва да има свобода да провежда парламентарната си дейност. Тоест, един регистр не трябва да пречи на правото на един депутат да се среща с когото и да било, да изслушва своите избиратели и прочи. Тоест не трябва този регистр да пречи на свободната парламентарна дейност на депутатите. Също времено обаче с този регистр при работата си в комисията е, започнахме от въпроса защо е необходим този регистр. Той е необходим, за да може гражданите да добият повече, по-голямо доверие в процеса на вземане на решение. Говорим за това, кой разговаря с нас, когато се вземат решения по политиката, кой се опитва да ни повлияе. Така се изгражда доверие в процеса на вземане на решение. Същевременно целта е, доколкото това е възможно, да има равнопоставеност между участниците. Едно от нещата, което беше сложно и поради което стигнахме до формулировката регистър на прозрачността – бе, че има много хора, които работят а, с нас и по някакъв начин влияят на нашия процес на вземане на решения, например неправителствени организации, експерти и други, които не, не са съгласни да бъдат описвани като лобисти. Именно а, заради това променихме заглавието на регистъра, за да се говори просто за прозрачност и всеки спокойно да може да представи в този регистър своята дейност. Търговските, представителите на, на търговски економически интереси са изключително важни за този регистр. Те трябва да бъдат включени. Има е, ни тънки разклики. По някой път се случва така, е, че е, те се представляват от юристи, т.е. сложно е да се включат в регистъра, но а, а, направихме всичко възможно, така че възможно най-много участници в процеса да могат да бъдат включени в а, е, регистъра. И сега регистърът е разделен на две части, като представителите на търговски и економически интереси са в а, първата част на регистъра – всички останали са във втората част на регистъра и се говори за прозрачност, а не за лобисти. Какво съдържа регистъра? Беше съвсем ясно, че трябва да съберем малко повече информация от хората, които се регистрират. Да е ясно кои са, да има оповестяване на финансовите интереси. Е, това е ясно, ясно е, от опита на комисията за доброволния регистър и трябва да е възможно всичко, цялото съдържание да се проверява. Всичко ще е, се управлява чрез съвместен етичен кодекс и ще има възможност за проверка и от страна на двете институции на всеки един участник. като ако някой от участниците не е доволен от решението при проверката, може да се обърне към омбудсамана, разбира се. Така че целта е всички да са доволни. За парламента не е лесно да се споразумее с комисията. Най-сложното нещо при нас е вътрешната администрация а, и системата на пропуските. Именно заради това а, сме оставили много време преди да определим дата за влизането в сила, а, защото трябва да се обмислят нещата в подробности и да се направят промени правилника. Също въжи и за комисията. Там също има вътрешни процедури, които трябва да се изменят. И така, това е пъти, който изминахме в нашата малка работна група с комисията. Мисля, че резултатът е добър. И мисля, че ще можем да одобрим междуинституционалното споразумение и следващите от него промени в нашия правилник. Целта е този регистр да започне да действа през юни. Разбира се, е, като е, има предвид, че този регистр трябва да включи и съвета. подехме много инициативи по времето на настоящия мандат а, за включване на съвета. Срещнахме се с Бългийското председателство. А, получихме много добър отклик. Имахме още една среща миналата седмица. Така че може да се окаже, че до юни в регистъра ще могат да се включат и трите институции. Нещо, което би било отлична новина. Вие сте експертите по подробностите, така че очаквам вашите въпроси. Благодаря, госпожо Лолис, за вашето изказване. Господин Дафи има думата. Um, um, uh, Първо искам да благодаря на колегата за изключително професионалния подход и за ясното представяне на постигнатия напредък. Наистина е отбелязан напредък. Това се лечи в документа. Има още някои елементи, които не са ми съвсем ясни. Ние ясно изразихме предпочитание към задължителен регистр и имаме правомощието, ако решим да го упражним, да наложим позицията си за задължителен регистр. Ако това не може да стане чрез стария механизъм за междуинституционално споразумение по член 394, ако не се лъжа, Можем да направим това чрез регламент. Искам да чуя какво мисли правната служба по въпроса защо се изисква единодушие в съвета. Има становище на правната служба, които според нашата комисия не са правилни и това може да е такова. Трябва да се проучи допълнително този въпрос, особено, както каза госпожа Уолис, че има вече постигнат напредък в преговорите с съвета. Може би предишните пречки вече изчезват или са изчезнали. Оставам впечатлението, че регистрираните лица са все по-доволни от наложената дисциплина, но искат да се отиде по-далеч. Сега по конкретен въпрос. Изразът се очаква всички да се регистрират. Този израз се появява доста често в документа. Например, в точка 11. Тя касае църквите. които не са длъжни да се регистрират. Може би госпожа Лоли ще хвърли светлина по този въпрос. Иначе като цяло е постигнат добър напредък А ние самите ще трябва да помислим за евентуални изменения към нашия собствен правилник. Благодаря, господин председателю. Тук в момента ние правим една голяма крачка напред, защото темата прозрачност е важна при всяка посетителска група. В общ обществеността се дискутира тези а, въпроси и по този начин това ще е много, много голяма услуга за нас самите, ако постигнем тази прозрачност. И то заедно го направим. Тук имам предвид и третата институция – сега се замисля по този въпрос за създаването на един общ, общ регистр. Важно е да има един общ регистр, защото той предвижда дисциплинарни мерки, санкции за тези, които нарушават правилата. Също се обясняват какви последствия ще има за тези, които не прилагат разпоредбите както трябва. Колегата Дав също така каза, че не трябва да има доброволен характер вписването в този регистр. В политиката едно ми стана ясно. Когато споразуменията са доброволни, то всичко се прави съвместно, но нищо след това не се спазва. Не се придържат политиците към тези споразумения. Така че аз се надявам, че този регистр ще има един задължителен характер, където всички трябва да бъдат вписвани. Има много представители, които имат а, бюра, офиси, представителства в Брюкс, имат а, достъп а, до институциите. Броят им е 20-30 хиляди. В а, други столици няма такъв голям брой от служители, така че ще е добър знак, когато се изготви една задължителна а, система, която предвижда санкции и а, този регистр да бъде поддържан от всички те три институции. И така, нека се опитаме с всички сили да привлечем и другите две институции да вземат участие при изготвянето на този регистр. Не виждам други желащи за думата сред депутатите. Колегата там. Ще бъда кратък. Искам да подчертая политическото значение на постигането на ясен напредък по линия на прозрачността. Политическият живот през изминалите няколко години разкри неправомерно поведение, което срива доверието на гражданите в политиците. Това подкопа устоите на много национални парламенти в е, Европейския съюз, включително и в моята държава. Искам да кажа, че сме натрупали вече опит. Прозрачността дава повече резултати, отколкото забраните. Ако имаме система от забрани, без да следим какво става, човек открива, че забраните не се изпълняват. Ако имате обаче една не толкова рестриктивна система, която същевременно е и прозрачна, слагате спирачка на неправомерното поведение. На фона на всичко това, мисля, че трябва да предприемем тази стъпка напред. Съгласен съм с колегите, които се сказаха преди мен и с заместник председателя, че трябва да подчертаем значимостта на глобалния подход, който включва всички институции на Европейския съюз, а не само парламента и комисията. Ако няма други, още един колега иска думата, господин Дав. Извинявам се, но забравих да си завърша мисълта за нашия собствен правилник. Като извършваме промени, за да отразим новите изисквания за регистрация на лобистите, трябва да помислим за нашата собствена дисциплина. Що се отнася до финансовите декларации на депутатите, имаме си правила, но те май не се спазват толкова строго, колкото би трябвало. Ако ние искаме да предприемем един по-строг подход към външното влияние, не се разкрива възможност да проучим какво трябва да направим, за да подсилим нашия собствен етичен кодекс за депутатите. Това допълнително ще покаже колко сериозно парламента гледа на прозрачността и отворения тип управление. E crede può prendere la parola il rappresentante della Commissione, il signor Представителя на комисията, господин Кристиансен. От името на комисията искам да приветствам тази дискусия. От името на заместник председателя Шефкович, който оглави преговорите от името на нашата институция, ние сме доста доволни от резултата в сегашния му вид. Постигната е съществена стъпка напред към прозрачността и към имиджа, който си изгражда Брюксел пред гражданите. Когато комисията реши да създаде този регистр преди 3-4 години в контекста на Европейската инициатива за прозрачност, смятахме, че в процеса няма нищо проблемно. Проблема е усещането. Продължавахме да обясняваме, но до никъде не стигахме. Единственият начин да се справим с погрешните впечатления за нас е да бъдем прозрачни. Затова и инициирахме всичко това. Когато започнах работа по документа преди няколко години, в Брюксел се говореше за 15 000 лобисти. Имаше една цифра, която се появяваше непрекъснато. Изведнъж всеки започна да говори за тези 15 000 лобисти и прие всичко това за чиста монета. И в Финландия, и в Италия, сега искам да кажа, че имаме 3500 регистрирани субекти в регистъра. По предложение на парламента в бъдещия съвместен регистър ще се посочва и броя на служителите, които работят тази сфера в големите организации, които съществуват. Ще е ясно кой оглавява работата, каква е бройката на служителите. Комисията е убедена, че сега сме много под 10 000 служители. Комисията е много доволна от постигнатото, но искам да кажа, че това е един органичен процес, не можем да го насилваме. Не сме стигнали до края. Заедно с парламента трябва непрекъснато да работим по подобряването на документа. Както каза един колега, в момента има елементи от регистъра, които го кара да придобива по-задължителен характер, без това да е поставено като изрично условие. Човек може да работи по различни елементи, свързани с подхода към тези, които са в регистра и постепенно той да придобива по-задължителен характер. Господин Шефкович и комисията са доволни от резултати от преговорите. Сега с парламента работим по подготовката на регистра до, ля, до лятото. Когато вие сте готови, когато ние сме готови, може съвместно да пуснем в старт този съвместен регистр. Хубаво би било и третата политическа институция да се присъедини, за да е починен на някаква логика нашата работа в Брюксел. Госпожа Уолис да вземе отношение по бележките и да отговори на въпросите Внимателно изслушах това, което бе казано и ще го имам предвид. Госпожа Уолис, да обобщи. Благодаря на всички за изказванията. И интересно бе, че редица колеги повдигнаха въпроса за прозрачността принципно. Много важно за нас, като институция, след влизането в сила на Лисабонския договор, е да обърнем повече внимание на подхода ни към въпроса за законодателната прозрачност. Трябва да бъдем много по-открити в своята работа, за да изпълним ролята, която ни е отредена по Лисабонския договор. Мисля, че той изисква да бъде много по-прозрачни. Аз съм заместник председателя, който отговаря за прозрачността. Това е моята функция в бюрото. Бих приветствал всякакви усилия да се опитаме да развиваме повече инициативи в тази сфера съвместно, защото сега е на лице по-голяма политическа воля в нашата институция за това. Ако ви притеснява, че регистъра не е задължителен за момента, всеки един от нас, като евродепутат, може да направи следното. Когато при мен дойде представител на някаква група за интереси, го питам, в регистъра ли сте? Ако не, защо не се запишете в него? Ако искате да се срещнете отново с мен, честно да ви кажа, може би няма да съм толкова склонна да се срещна с вас, ако не сте регистриран. Така че всеки от нас може да даде своят принос, да се увеличи бройката на регистрираните лица в регистра, макар и той да не е задължителен. Разгледах и доклада Фридрих. Има в него идеи, които, по които парламента не работи, а би следвало, да речем, законодателния отпечатък в законодателните доклади. В доклада да е, се казва с кой сме говорили, кой е оказал влияние. Това са все неща, по които парламента може да поработи. Андро е напълно прав. Въпросът за финан... на финансова информация също е важен трябва да работим много по-активно по всички тези въпроси. С удоволствие бих участвала в една по-дълга дискусия с тази комисия по въпроса как мога да използвам ролята на ресорен заместник-председател, за да постигне напредък по някои от тези въпроси. А сега, във връзка с някои конкретни аспекти на регистъра. Както казах, напълно категорична съм, че Насоката, в която иска да се движи парламента е задължителен регистр. Мога да ви покажа становището на, служ... на службите на парламента. Юристите винаги излядат, могат да излядат с различни становища и човек може да види, че и може и по-бързо да се стигне до задължителен регистр, отколкото предполага нашата правна служба. Сега се намираме в нова територия. Сигналите от съвета са доста по-положителни. Разкрива ни се една възможност в това отношение, но не искам да губя набраната инерция. и трябва да осигурим пускането в действие на съвместен регистр на парламента и на комисията през лятото. Иначе трябва да гледаме в дългосрочен план за включването на трите институции в регистъра и за придобиването на задължителен характер, който може да стане малко по-бързо, отколкото си мислех първоначално. Трябва да получим и мнението на правните служби да видим как ще стане всичко това. По въпроса какво правим с лобистите. Има се етичен кодекс. Ако има лице, за което е установено, че се държи неправомерно, е включено в регистъра, има различни нива, на които му се отказва достъп за ден, за месец, за година, в зависимост от сериозността на нарушението. Но по-важното в случая е, че след пълно разследване от двете институции, ако бъде констатирано, че някой лице се е държал неправомерно, то получава обществено порицание, което според мен е най-важният аспект. Много от нас искат следното, което се случва и в известна степен сега. Ако някои от участниците в брюкселската сцена видят, че регистъра е сериозен, ще поискат да се регистрират. Те ще могат да обяват, че са регистрирани, да речем, в регистъра на комисията. Това ще им служи като реклама че спазват етичния контекст и се държат добре. Ето това е развой на събитията, който бих желала да се случи. Да, имаш един въпрос за очакване да се регистрират. И особено по въпроса, по делегатния въпрос за църквите и техните издружения – Потих въпроса, не защото либералите са против църквите принципно. Точно обратното. Работим по гражданските инициативи. И там религиозните организации, църквите могат да окажат известно влияние. Въпросът ви е съвсем основателен. По този въпрос водихме дълги дискусии. Като юристите и ние искаме тук да сме сигурни представителите на църквите, които наистина представляват интереси и действат на сцената в Брюксел, да бъдат регистрирани. До тук стигнахме за сега. Има разлика между това и следния случай. Лице от нашата местна църква да поиска да се срещне с нас. Не мисля, че тези лица трябва да са длъжни да се регистрирани. Това за мен е разликата. Същото е както с юристите. Дали те реално участват в процеса на определена на политиката и тогава те са определено се очаква от тях да бъдат регистрирани. Ето тук е разграничителната линия за мен. Благодаря. И така, с това привършваме нашата дискусия. Завършихме дискусията с църквите. Говорихме за член 17 от договора за Европейския съюз. Споменава този въпрос. И става въпрос за един важен принос чрез диалог с църквите. Тук не искаме да стимулираме а, действия от страна на подземния свят и някакви нелегитимни организации. Тук става въпрос за независимост, за прозрачност и за вписване в този регистр. Имаме специален график до лятото. Два, двамата докладчици са назовани за промяната на правилника. Нещата трябва да се случат възможно най-бързо. На 14 март ще бъде проведена дискусията и на 19 април ще се проведе гласуване в комисията и през май а, гласуване в пленарна зала. Ако няма възражения, ще продължаваме така. Госпожа Уолис, още веднъж ви благодарим не само за това, че дойдохте, а и че последно време нещата се развиват толкова добре и прозрачността се засилва. Благодаря ви за това, че работим така добре с вас. Okay. Allora, adesso ci resterebbe in discussione un solo punto. И така, сега има една точка, която е една единствена, но пък е много важна. Изменение на член 136 от договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизм механизъм със стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото. Пет минути мощно на разположение, защото дискусията беше предвидена за 10.30, но ако колегите искат да вземат отношение по някой друг въпрос или пък да направим пауза или да говорим пък за следващото заседание на 14. 14 на 7 февруари от 4 до 6 и половина до Брюксел. Това е изваредно заседание на 17 февруари в Страсбург от 10 до 12, също изваредно заседание. И след това на 14 март от 3 до 6 и половина регулярното ни заседание. И след това на 15 март от 9 до 12 половина в Брюксел. Ако няма някой, който иска да вземе думата и не искате да се възползва от тези 5 минути, то тогава ще направим кратка пауза от 5 минути, но ако обичате да се върнете на време, защото следващата точка е много важна.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 Allora, si riapre. И така. Продължаваме с заседанието и преминаваме към точка 10, както и преди това споменах. Това е една много важна тема, свързана с изменение на член 136 от договор за Европейския съюз. Това е въпрос за механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото. Още през януари избрахме господин Гратиери и господин Брок като докладчици да се вземат с тази тема. Сега става въпрос за изменение на член 136. И Господин Ромпо иска да чуе нашето мнение, очевидно. Графикът е много натоварен. Днес трябва да представя на докладчиците съответния материал, така че да могат да изготвят доклада. Ще дадем думата на докладчиците. Господин Клатери или господин Брок ще, ръб... ще говори? Господин Ти Президенте, е... е опортуно questa discussione. И така, тази а, дискусия се провежда точно на време, защото темата е доста сложна и щекотлива. След въвеждането на опростената процедура с приемането на договора от Лисабон, а, трябва да се занимаваме с един а, много сериозен проблем в Европа. Проблем, с който може да се справим чрез одобряването на механизма за стабилност. Да, наясно съм, че тази тема е доста щекотлива и чувствителна. И парламентът трябва да е много внимателен. Трябва съвсем ясно да поемам нашата отговорност, да сме наясно с отговорността и задълженията, които ни се отреждат. Тази отговорност обаче не означава, че, че не трябва да виждаме хубавите страни на това предложение – предложение, което беше изготвено по време на Белгийското председателство. Обаче има някои неща, които поражат загриженост у мен. Какви ще са конституционните последствия, политическите последствия след въвеждането на този метод? Също така съм притеснен – от тази формулировка. И формулировката за този член може да има големи последствия. Ще ви обясня какво имам предвид. Промяна на договора чрез опростената процедура, която се предлага. И може да се създаде постоянен механизъм за стабилност. Обаче аз се съмнявам дали то тази процедура е необходима от конституционална гледна точка и то по няколко причини. Валутната политика на държавите от еврозоната е свързана с няколко компетенции в член 3 в договора за Европейския съюз е упоменато точно това – и също и възможното допълнително развитие, като държавите членки имат право да създават свое законодателство в рамките на тези компетенции. И така предложението ми е не член 2. Можем да кажем, че а, нещата могат да се направят и без някакви реформи. Има други инструменти. Някои държави членки искат а, изрично опоменаване в договора. И не, не искат а, да има преразглеждане преди да се приемат действията. Има член 352, той предвижда а, инструменти за гъвкавост и според решението на Немския конституционен съд можем да извършим реформите възоснова на тези съображения. Но тъй като прагът на инструмента за стабилност беше премахнат, това означава, че Европа си дава сама компетенции и при съществуването на това съдебно решение, решението на Германския конституционен съд, така че тази клауза за гъвкавост се поставя на същото ниво, чрез този член 352. И така германският канцлер може в да речем в съвета, да е, застраши използването на този механизъм. Е, искам да кажа, че е необходимо да се предприемат превентивни мерки, да се пред, предвидят е, превентивни механизми. Ако е, изберем една процедура, е, след е, консултации с националните парламенти и тук искам да изкажа втората ми загриженост. Тук нещата са свързани също с проблеми, но с по-малко рискове. И така създаваме този механизъм за стабилност. След това се създава нов член, който а, не включва механизма за гъвкавост. И да речем, ако се определи една процедура, един механизъм и да речем да не се обяви срещу, то тогава Европейския съюз няма да може да го използва. Значи цялата, цялото действие е обречено на голям риск. Искам да кажа а, на този фон, че отговорността е много голяма, която поемеме ние с ако се приеме а, този механизъм. На трето място. И така, по същество тази форми... формулировка или този член трябва да бъде допълнен с още един абзац, този член 136. Тук става въпрос за политически и конституционни последици. Създава се един механизъм, един вид едно общо управление, не с общностния метод, а ще има един друг орган, който ще управлява това ще е друга институция, с която разполагат държавите членки. Няма да е институция на Европейския съюз. Тогава трябва да променим договора. Защото ако държавите членки могат да решават помежду си, защо имаме нужда от този договор? Това е едно вътрешно противоречие. И така, имаме един член, който а, може би трябва да бъде изключен и заличен от а, договора. Това е критиката, която искам да отправя. И така, когато се казва, че се а, въвежда един механизъм, а, който отговаря на междуправителствена а, дейност, на междуправителствени споразумения, това означава, че ще окаже малко въздействие върху посоката, която ще поеме Европейския съюз или върху междуправителствените взаимоотношения. Да, и има е, различни искания. Някои държави членки не искат а, е, е, европейската интеграция и казват да, е, има едно твърдо ядро, което иска да работи извън Европейския съюз на междуправителствено ниво. Това са а, двете противоречиви мнения, които създават напрежение. И тази връзка всичките действия ще доведат до крачка назад, а не до крачка напред. Има едно противоречие между признаване и приемане на реалистичната оценка за това, че процедурата вече е в ход и от друга страна факта, че се казва, ние имаме нужда от а, общностния метод все пак – трябва да направим така, че трябва да сме много внимателни. Ако изберем този път, говорим за неща, върху които нямаме влияние и нямаме думата. Е, комисията би могла да е наблюдател, но е, от друга страна няма право да присъства. Дори не може да изготвя и обвързващи препоръки. Аз бих казал следното. Тази реформа може да бъде приложена по друг начин, тъй като сегашната форма поражда съмнение у мен. чрез изменението на член 136 същността на съдържанието няма да се промени. И че стане така, че ам, правителствата от еврозоната ще имат тежката дума. И ще се решава в съвета, а не в някоя друга институция в Брюксел. Така че парламента трябва да обмисли нещата много добре и да реши дали този а, механизъм да не бъде оставен в рамките на европейските структури. Европейския парламент трябва да има много ясна позиция. Благодаря господин Гуатери. Сега другия доклад, че господин Брок. Благодаря господин председателю. Искам да се присъединя към казаното от господин Готиери. И искам да подчертая следното. Аз още не съм сигурен откъде да започнем. Ето защо разчитам много на дискусията, разчитам много на разговорите, които ще водим в бъдеще. Аз и господин Готиери говорихме с председателя на комисията, с председателя на съвета. Ще продължаваме да водим разговори защото ние трябва да направим една обективна оценка. Ние също така трябва да си помислим как да направим така, че да не попречи на необходимите действия и да предотвратим тези, които са с негативни последствия. А, колегата каза да се добави част към а, този член. Аз казвам отново, че трябва да сме внимателни. <clears throat> Държавите членки а, трябва да използват а, европейските институции, нещата да се договарят, да се действа съвместно. Това е един класически случай на засилване на сътрудничеството. Но нито един, нито единия век, ни, нито единия път, нито другия път е открит. В момента Има много държави членки, които а, искат да се работи на междуправителствено ниво. Националните правителства гарантират парите, а не Европейския съюз. Европейския съюз не може и да го направи всъщност. И също така, дове... недоверието в комисията се засилва през последните дни, дори и месеци в държавите членки. Комисията, ако дори да не е съгласна, тя не може да повлияе вътрешно-политическата дискусия в съответната държава членка. И ето така нещата излизат извън рамките на политическата реалност. Така, господин председателю, това е един въпрос, който трябва да обсъждаме извън рамките на дневния ред. И така, докато комисарият и неговите, председател на комисия, неговите комисари седят на седмото небе на 13 етаж на Берлямонт, нещата няма да се променят. трябва да, да стане така, че тези комисари да ръководят своите служби като министри и да по, поемат своята отговорност като министри. А именно, когато а, в службите се, се случват наредности, те да поемат отговорността си. А така да са отделени от своите а, служби и а, те да правят каквото си искат няма как да стане, защото това ще доведе до а, драматични последици. Като погледнем този механизъм за справяне с кризите, виждаме, че в много столици в Брюксил се говори за економическото управление – и за въвеждането на този механизъм. Значи, когато в а, такива кризисни моменти а, с, има стремеж за създаване на такива малки, незначителни структури, няма да може да а, се упражнява контрол от страна на институциите и а, Европейския парламент в частност. Трябва да се изграждат общи, големи структури. Аз се опасявам, че а, ние сме на кръстопът и трябва много да внимаваме. По кой път ще поемем? Смятам, че за Европейския парламент няма да е възможно да промени текста. и не смятам, че ще можем да предотвратим решенията, които ще се вземат в съвета на 24 и 25 март. Влиянието на държавите членки е голямо, както и въздействието от случващото се на пазарите. Също така, нещата, които ще трябва да бъдат реформирани, няма да бъдат прияти радушно от много държави членки. За това, че а, те ще бъдат задължени да а, въведат ред в своите бюджети и финанси. Така че за националните правителства, за колегите от националните парламенти това е една много трудна задача а, тези мерки за излизане от кризата и мерки свързани с економия и съкръщение на бюджета трябва да бъдат много добре обосновани в съответната държава членка. Така, държа, решението ще бъде взето на 24 и 25 март. Ние трябва да видим дали ще можем да прокараме нашата позиция и да а, помислим как ще направим така, че да организираме прилагането по такъв начин, тези а, отделни точки от този подход да бъдат включени в общия общностен модел. Да, Шенген и, и други теми, те също се решават на междуправителствено а, ниво. Третия стълб във всички тези случаи а, комисията е поела ролята на секретарят и не е на секретарята и не е изградила своя собствена структура. Не е ли възможно, а, въпреки противопоставянето срещу комисията, да а, се окаже натиска да се изградят нови структури? Също и от, по отношение на разположение на структурите на секретариатите беше оказан натиск страна на държавите членки на а, Средиземноморския съюз. Беше казан, че секретарият на Средиземноморския съюз трябва да бъде в Париж. Трябва да стане ясно, че трябва а, да организираме едно мнозинство до 24 март по причините, които назовах. Обаче трябва от съвета да има готовност да се окаже съдействие на а, комисията. И така да стане, че този между правителствен диалог и решения да бъдат организирани по такъв начин, че да бъдат съвместени и включени в общностния модел. Колегата Котери направи някои, някои предложения и аз смятам, че неговите са по-добри от моите, но въпрос, въпросът е кое може да се изпълни, приложи на практика. Ние ще се опитаме да опишем ситуацията такава, каквато е в доклада. Колеги от економическата комисия ни писаха относно общия а, пакет, с който включва шесте директива, директиви. И това е нещо, което трябва да бъде изпълнено на практика, без да е обвързано с условности. Това е една обща концепция, а, която трябва да изготви парламента. И сега имаме шанс да работим с една голяма и обща концепция. И промяната на договора не, не трябва да има условен характер. Мятам, че ако и малкото влияние, което имаме, нека да го използваме. И интересуваме, господин председател, как виждате вие нещата, интересуваме мнението на колегите, е, за да знаем аз и колегата Готиери е, по какъв път да поемем и какво да включим в нашия доклад. и проблеми са настати пусти, са на проблеми seri. Бяха повдигнати много сериозни проблеми което показва колко е важна работата на нашата комисия в тази област. Господин Таф има думата. Господин председател, Сложното тук е да се създаде един механизъм за стабилност, който не би нарушил член 125 от договора, така наречената клауза за неспасяване на финансови институции. И ще се избегне необходимостта от провеждане на референдум в Великобритания от друга страна. Разбирам съмненията на Роберто Готиери и Елмар Брок по отношение на междуправителствения характер на механизма. Мисля, че ако няма как този механизъм да съществува като част от системата на Европейския съюз, то трябва поне да се създаде механизма с презумпция, че в крайна сметка ще бъде интегриран. Това стана и с Шенген и в крайна сметка проработи. Господин Брок спомена и други случаи, в които се излиза извън договора, а именно Европейския фонд за развитие и Евросредиземноморския съюз. Но нито едното, нито другото е добър прецедент за това, което искаме да направим сега. И мисля, че можем да си извлечем полуките от тези е, предходни не особено добри преживявания при опитите да се договори инструмент, който не попада в договора. Както докладчиците казаха, има альтернативи в договора, които могат да се обмислят. Разполагаме с член 352, макар че аз смятам, че той не е достатъчно подходящ по правни съображения. Също така Имаме и член 329. Формалната разпоредба за създаването на ключова група за задълбочено сътрудничество. Имаме и член 133, който дава възможност да бъдат вземани мерки за начина по който се използва еврото. Но преди да се обединим около обща позиция тук в парламента, а, която да приеме предложението на съвета, трябва първо да проучим всички възможности, които са на разположение. Аз също, като господин Брок, смятам, че е добре да използваме този шанс, за да създадем една представа за това как би изглеждало едно надежно, легитимно економическо управление. Комисията се държи опортунистки, съвета такива неща не предлага, така че мисля, че тук трябва съвсем ясно да очертаем крайната ни цел. Това предложение няма как да не се разглежда като първа крачка от една поредица. една поредица промени, свързана с промяната на вътрешната структура на комисията. Прилагането на по-голямата автоматичност, например, при налагането на санкции по член 124. Също така единствено международно представителство на Еврогрупата и създаване на хазна към Европейската комисия. както и критериите, промяна на критериите за конвергенция и за формализиране на еврогрупата. Мисля, че нашият подход трябва ясно да очертава надеждите ни за едно добро, надежно економическо управление. Също време трябва да очертаем позицията на парламента за бъдещата многогодишна финансова рамка и ресурсите, които са на разположение във връзка с нея. Моята група е, много харесва идеята, е, първоначално представена от господин Ломасур да се проведе финансова конкурен... конференция, в която да участват и националните парламенти, за да може да се обсъди бъдещето на финансовото управление в Европейския съюз. Също така, мисля, че би било полезно за нашата комисия да можем да разговаряме с комисаря Рен и с господин Трише защото и те трябва да дадат. Защото и трите институции трябва да излязат с позиция. И мисля, че е добре да разговаряме с останалите две институции, за да може да доближим позициите си още преди да сме ги представители, представили, за да се избегне прекомерно вълнуване на финансовите пазари. Освен това, бих искал а, да ги попитаме и какво мислят по инструмента за финансова стабилност и какво според тях се крие зад идеята за това да, този инструмент да се използва когато е напълно необходим и когато без него не може. Също така е, трябва да имаме предвид, че тук е доста, говорим за един сложен въпрос, и смятам, че би било добре да гласуваме в пленарна зала на второто пленарно заседание през март, на 24 март, четвъртък, точно преди Европейския съвет. И е, така господин Бузък може да предаде нашето становище на съвета. Нещо, което ще подчертая отново драматичната сериозност, с която парламентът възприема своите отговорности. Няма микрофон. Господин Мендес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. за това, че е, създаде е, възможност е, за първи дебат за 136 член. Първо парламентът трябва да каже дали е съгласен за свикване на междупарламентарна конференция. И след това трябва да се обсъди е, позицията на съвета от миналия декември по член 136. Това е нашата задача. Процедурата изглежда коректна, може да има други идеи, но като цяло предложението е приемливо. 352 член няма цел да създава механизми. А, да дава възможност за провеждане на политики, които нямат правно основание в договора. По 352 създаването на механизъм би било политическа грешка. Няма основание тук. Механизмът не е действие. Ако разгледаме 133, там трябва да се прави разлика между механизми и мерки за задълбочаване на сътрудничество – Мисля, че предложеният път е най-добрият. НП трябва да каже да или не. Реформas económicas, me parece que cuando el Consejo Europeo Смятам, че там, където Европейският съвет е ускорил е, графика, за да може да подаде ясен сигнал за стабилност на финансовите пазари. Парламентът, ако е, забави, забави процедурата и ако попречи на бързото приемане на този механизъм, ще е, повлия отрицателно. Целта е в крайна сметка да се успокоят страховете. Трябва да действаме бързо. Това смятам аз. Що се отнася до а, съмненията по отношение на процедурата, повдигнали, повдигнати от други колеги. Що се отнася до въпроса по същество, съветът направи ясно предложение. Ние можем да предложим изменения към това предложение. Е, разбира се, съветът може да пренебрегне нашата позиция, но можем да представим поне едно предложение. И така, господин председател, постоянният механизъм е само един елемент от целият механизъм може да е съществен елемент, но все пак това е само един елемент. Парламентът трябва да играе и педагогическа роля. Добре е да се разбере защо точно тази брънка, точно този елемент – се намира в системата. Не сме наблягали толкова много на идеята за економически съюз. Конвен... В конвенцията Клаус Хинт ръководеше една работна група по този въпрос, но не беше взето решение в крайна сметка. Тогава хората не смятаха, че е необходимо да се изменят разпоредбите на Мастрихския договор, но сега нещата са се променили и има нужда от промени, от изменения. През април трябва ясно да заявим какво искаме да правим с този економически съюз. Мисля, че сега е подходящия момент парламентът да разясни на хората в Европа какво точно иска да направи. Какви са целите на 136? Поискане на господин Голтиери вече сме излизали с подобни изявления. Необходимо е да проведем едно политическо обучение. Имаше кампания за европейския европейското полугодие и други. Как може да се съберат всички тези неща на едно място във връзка и с дискусията по многогодишната финансова рамка? Но няма да навлизам в подробности, просто като пример тук ще кажа, че в кампанията за европейското полугодие трябва също така да има мерки е, за санкциониране на държавите членки, които не са изпълнили своите ангажименти. Недостатъчно е просто да ги укорим. Трябва ясно да настоим на едно сериозно поведение в тези сложни времена. И така, нека да повторя. Трябва да приемем искането за обсъждане на темата и в доклада да включим този краен финализиран план за Европейски економически съюз и трябва също така да спазваме графика. А не да се караме за дреболи. Докладчикът работи по този въпрос, също работи с господин Ван Ромпой. До понеделник трябва да имаме ясна позиция и парламентът трябва да каже да или не. Това е. Аз съм за положителна на реакция по член 136 и така нека да си спазим графика. Европ... Европа има нужда от стабилност и сигурност в момента. Така че ако сте съгласни, можем да проведем допълнителни срещи, извънредни срещи с господин Трише и господин Рен. Но нека да не излизаме извън графика, защото това ще подаде грешни политически сигнали. Благодаря. Преди да премина към останалите,

Аз съм за процедурата по 136 член, обрастената процедура. Искам категорично да заявя това. Аз съм за тази процедура. Ah, no, no, eh, io avevo capito così, ho capito male io, c'è stato un errore di interpretazione, o di, un errore di esposizione, comunque è chiara la questione, questa è la cosa importante. Може би не съм разбрал правилно. Добре, на второ място, господин Голтиери. Можете ли да не запознаете в по-големи подробности за ползите, които ще бъдат извлечени по 136C? Искам да добия по-добра представа. Изглежда, че има компромисно решение. Мартин. След Мендес Девиго, моето изказване е по-лесно, тъй като аз съм почти изцяло съгласен с това, което току-що казаха. Първо, и аз категорично да заявя, че съм за опростената процедура и предложението на съвета. Често в парламента ни се казва, че се занимаваме с законодателство, с бюджета, изменения, предложения – и ако не си вършим работата, ще има сериозни отражения в реалния свят. В 90% случаите това не е така. Просто ни се оказва натиск. В този случай обаче е точно така. Ако не вземем решение, положително решение, ще има отражение върху реалния свят. Не просто нестабилност на пазара, но и банкрутна държава членка. Това може да го кажем без да преувеличаваме. Това е отговорност, която никой от нас не би искал да поеме. Що се отнася до предложението, Роберто съвсем ясно и бих казал точно отрази аргументите против предложението, но ние трябва да не забравяме за реалната ситуация. Независимо от добрите му аргументи, можем да видим, че съветът предлага да вкара междуправителствен троянски кон в европейската система. Другия поглед върху нещата е, че такъв междуправителствен механизъм така или иначе съществува под някаква форма. И когато ние приемем това предложение, се опитваме да отчетем този елемент в общата структура, което е положително. Така се получава и по-стабилна правна основа. На практика, ако се използва механизма за стабилност, който се предлага, комисията ще трябва да участва активно. Ние не искаме да изключваме една от институциите на Европейския съюз чрез приемането на този механизъм. Ако правителствата няма да имат междуправителствен секретариат, кой ще прави тогава оценка на положението, кой ще внася предложение за реализирането на механизма за стабилност прямо дадена държава членка, кой ще го изпълнява, кой ще го следи. В крайна сметка, това ще е Европейската комисия, в която вероятно ще работи с други организации като МВФ. Тя ще играе значителна роля. Така че ние не отнемаме нищо от Европа, ние просто поставяме този елемент в междуинституционалната европейска структура. Аз съм за опростената процедура, колкото се може по-опростена. Защото, както каза Елмър, има много напрегнат момент в отношенията с националните парламенти. Ако има прекалено много обословености в нашето предложение, може в крайна сметка даден национален парламент, поне великобритански, да каже това не отговаря на нашите очаквания и така национален парламент може да отхвърли предложението. Аз съм за конституционния дебат, за разглеждането на предложенията в неговите подробности от тази комисия, но в този случай си мисля, колкото по-прост отговор дадем, толкова повече ще допринесем за изграждането на стабилна Европа и за една работеща парична система. Благодаря, Мартин. Следващия оратор. Дейвид Мартин каза, че Мендес Тевиго е опростил неговото изказване. Аз ще кажа, че Дейвид Мартин опрости още допълнително и моето изказване – Напълно съм съгласен с гледната точка, която застъпи господин Мендес Девиго. Той много точно обрисува конституционните отношения между Европейския парламент и съвета, между Европейския парламент и националните парламенти. Дейвид Мартин допълнително обрисува тези отношения. Имаме пълните основания да подчертаем тук една от двете идеи, които посочи Алберто Галтиери. Първата е отговорността, втората е правните аргументи – и традиционното виждане на парламента по тези въпроси, което е свързано с отговорността. Дали трябва да има повече, повече тежест в този момент? Няма да изтъквам правни аргументи. Мисля, че те бяха представени много добре от двамата колеги преди мен, Мендес Девиго и Мартин. Искам да подчертая обаче, че може да се изтъкне и политически аргумент. Ние трябва да спазваме конституционното право, договорите, Това е нашето собствено ДНК, така да се каже. Но ние сме политици и всеки ден се занимаваме и с политика. В момента сме изправени пред конституционен и политически проблем. И на този проблем трябва да се намери политическо решение. Затова изцяло подкрепям позицията на двамата колеги – Ние наистина трябва да си поставим стратегическа цел тук. Ако не следим това, което се случва в някои държави, като Гърция, Португалия, Ирландия и Испания, Как ще гледат другите държави членки, които не са в това положение? Как ще погледнат техните национални парламенти на този проблем? Какво мислят съдилищата, да речем германските съдилища по този въпрос? Трябва да имаме предвид всичко това. И тогава мисля, че категорично трябва да се обявим за този механизъм за това доста просто според мен решение на проблема. Най-простото възможно решение. Това е моето виждане по въпроса. Разбира се, всичко, с което ще покажем, че механизма е само един елемент от реакцията е добро дошло. Може да го направим. Както каза господин Брок в доклада, можем да засегнем и този въпрос. Ако направим така, че комисията да участва по-официално, това винаги е добре дошло за здравето на междуинституционалният баланс и за парламента. защото нашата възможност за контролиране и диалог с комисията става много по-голяма, е много по-голяма, отколкото възможността ни да работим с съвета и неговите членове. Ако можем да го направим, трябва да го направим. В крайна сметка, трябва да акцентираме, според мен, върху стратегическата цел. свързана с нашата политическа отговорност. Европейският парламент на форма на общественото мнение, а и другите институции ще е с много по-добра позиция, ако даде прост, прагматичен отговор, отколкото ако се опита да защити едно теоретично виждане за нашата конституционна позиция в баланса на междуинституционалната рамка. Това е политическият аргумент, който искам да изтъкна. Коя ще е правната основа? 352, 329 или 486 член? Това ще стане много по-лесно, ако първо се изясним каква е политическата и междуинституционалната стратегия което искаме да преследваме в този момент. Хефнер. Yeah, Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, искам да благодаря специално на двамата докладчици. За това, че те съвсем ясно изложиха проблема, който съществува – това е задача на тази комисия. Не е бързо ам, да решава нещата, а да се анализира проблема и най-вече по отношение на конституционните последици, които ще доведе след себе си това действие. Ние сме отговорни пред нашите граждани и Наше задължение е да се погрижим за това Европа да се придържа към правилата. И така, искам да кажа, че се присъединявам към мнението на много колеги. И да кажа също така, че аз все още не съм се изградил мое собствено мнение и не съм стигнал до някакви заключения. Съвсем, съвсем ясно искам да заявя, че ам, Опростената процедура за промяната на договора от Лисабон е едно решение е, за промяна на незначителни членове в е, този договор, а не се предвижда тази процедура за промяна, за сериозни промени в договора. Това, което обсъждаме сега в рамките на спасителни мерки – е само един елемент от целия проблем. Моята загриженост е следната. Ние се препъваме от едни мерки в други и а, губиме целта пред очите си. Смятам, че тук става въпрос за един голям конституционен проблем – това, което се е случвало на, на, на ниво ам, национални да, а, е, правителства и е функционирало добре в миналото, трябва да се а, е, види кое от тези мерки е полезно и да бъде съвместимо с адекватните механизми и институции, които бяха създадени на европейско ниво. Но в момента виждам, че ам, няма припокриване между институциите в а, държавите членки от еврозоната и институциите на европейско ниво. Трябва да разгледаме този въпрос от конституционна гледна точка и тези несъответствия, които има в, на определени места, да бъдат превъзмогн, превъзмогнати, а не постоянно да се увеличава броят и мащаба на а, спасителните мерки. Ще има а, не само економически проблеми, с които трябва да се справим, но и конституционни а, проблеми трябва е, предвид е, каква процедура ще е необходима, какви институции, кое е легитимно от демократична гледна точка и така нататък. И така, трябва нещата да се разглежда в един общ контекст и това е наша задача. Това е една много важна задача, не само за нашата комисия, но и за парламента, и за Европейската комисия. Аз е, съм на мнението на господин Готиери и на господин Брок, които в началото изказаха загриженост, че все повече неща се ам, решават а, чрез метода на междуправителствения диалог. Но ам, едно трайно решение може да се намери само когато се прилага общностния модел, само когато раз, разрешаването на този проблем се разглежда като на европейско а, ниво. Когато се прилага междуправителствения метод, тогава участват само някои държави, представени са определени интереси или политики, но ако искаме да има по-задълбочена дискусия, да се поеме общностния път, да се използва общностния модел, трябва мащаба да бъде разширен. Не трябва да волю-неволю да одобряваме тази опростена процедура, без да имаме гаранция, че следващите ем, стъпки няма да прелеят в следваща процедура. Имам впечатлението, че е, постоянно се преливат нещата в, от една е, процедура в е, друга Трябва спешно да се заемам с а, проблемните въпроси и ако имам тази гаранция, че това ще стана така, то аз по-лесно ще одобря тази процедура. Какво означава това? Аз а, подкрепим казаното от господин Дав, а именно да не прибързваме, ами да разгледаме нещата в по-общ контекст с участието на Европейския парламент, да обсъдим избра, избрания метод и в края и в пленарна зала края на мар да вземем решение. Благодаря, господин Хефнер. Господин Гереро. Благодаря, господин председател. Надявам се да бъда кратък и да говоря по същество. След това, което чух до момента, мога да заключа, че както по редица поводи в миналото, парламента представлява по-добре от всяка друга европейска институция волята да преследва интересите на Европейския съюз, не само паричния и економическия съюз, но и политическия съюз. Комисията е в една слонова кост, както каза, кост, както каза господин Кула от слонова кост, както каза господин Брок, на 13 етаж той спомена за междуправителственото разочарование между държавите членки, които се опитват да сформират някакви групи, да се свържат една с други. Ние се опитваме да сме обединени в различието, тъй като парламентът сега е последната крепост на всички опити срещу политическите амбиции на Европейския съюз, по същия начин ние имаме политическата отговорност да заявим каква е нашата позиция по тази реформа. Отговорността е в две насоки – първо, отговорност светлината на економическото положение по места, светлината на пазара и на второ място, хората се притесняват от бъдещи проблеми с нашата позиция. Господин Брок спомена, че въпросът е извън договора. И без да искаме да рисуваме в черни краски бъдещето, това може да се наложи. Както каза господин Хефнер, Трябва да дадем отговор на тази комисия. Не само за програмата по същество, трябва да дадем такъв отговор, който е основателен и предлага конкретно решение. когато изразяваме притеснение от реформата и за бъдещето на Европейския съюз, трябва да кажем, че реформата в договора е стъпка към изграждането на истинско економическо управление в Съюза. Това е важна стъпка, която трябва да направим. Но, както каза господин Галтиери, Това не трябва да е стъпка назад. Парламента трябва да излезе с позиция, която да отразява притесненията на хората. Същевременно, както каза господин Галтери, тази крачка не трябва да е крачка назад. За да изработим позиция, ни чака много работа. Направени са редица предложения. Предложено бе да се работи по финансовата прогноза, по еврогрупата, докладите за економическото управление, 6-месечния бюджет и така нататък. Това са все важни въпроси. Но как може да обединим всички заплахи? В нашия доклад как може да изградим междуинституционална позиция от името на Съюза, без да накърним бъдещият ни капацитет да действаме по тази реформа. Искам да се съглася с едно предложение. Някой колега предложи, да речем, на 17 февруари в Страсбург, ако е възможно, да поканим господин Трише и комисарият Рен. Можем евентуално да отправим поклана и към съдокладчика от Комисията по економични въпроси и координаторите от тази комисия. за да обсъдим въпроса. Това не е в наш конкретен интерес, това просто ще улесни докладчиците да се свършат работата. И накрая, във връзка с това, което каза господин Девиго, освен въпроса за бюрокрацията, мисля, че трябва да работим максимално бързо, за да може за следващото заседание да имаме един сбит доклад, който да послужи за обсъждането на конкретните въпроси и проблеми. Аз нямам фундаменталистично отношение към графика и крайните срокове, но мисля, че трябва да се придържа и към вече очертания график. Ако в 11-тия час трябва да го удължим. Винаги може да направим това. Но, както казах, най-хубаво е да следваме стриктно графика, който бе очертан в началото. Това ще отправи добър сигнал за работата на нашата гру- група, комисия. Сондегард. <clears throat> Е, Благодаря, господин председателю. Много аргументи бяха изложени. И водихме дълга дискусия по този въпрос и то не за първи път тук. Тези аргументи и тази дискусия показаха, че това, което ще решим, ще е от голямо значение, ще е важно това, което ще решим и от друга страна става ясно, че това, което ще вземем като решение, ще предопредели бъдещето. Не става въпрос за това, което ще се случи следващата или последваща година, а става за много години напред в бъдещето. А именно ще се решава как ще бъдат структурирани институциите в бъдеще и как ще работят и функционират те. Имаме нужда от един конвент. Това решихме в рамките на нашата политическа група, където да се водят обстойни дискусии. Също така трябва да отбележим, че всички политически групи приемат тази бърза процедура, но отхвърлиха решението за сформирането на конвент. Съжаляваме за това решение. Има много причини, поради които ние смятаме, че тази дискусия е важна. И така, тази бърза процедура, която беше спомената тук, не е гаранция за това, че наистина тя ще е бърза. Има много пречки, които могат да се появят. И това означава, че другите ще обсъждат а, проблемите и ние ще а, стоим и ще гледаме отстрани или ще бъдем изпутани въгъла. Дали ни харесва или не, по този начин ние ще създаваме в момента един а, прецедент. Този а, механизъм за стабилност. Дали ще реши той проблемите на Европейския съюз? Това е спорно. Има, ще се появят нови потребности а, за механизъм за стабилност и те ще са спешни. Минала, и, и ще се каже така, предния път приехме а, бързата процедура, защо да не го направим и сега? И тогава а, процедурата за преразглеждане, която се прилага обикновено, ще бъде превърната в бърза процедура за преразглеждане. Това е жалко. И тогава е, това, което е положително в Лисабонския договор, ще остане абсолютно неизползвано и излишно. Трябва да държим на това, да настояваме за това, поне ние в нашата политическа група, да се проведе една допълнителна дискусия и няма гаранция, че ам, една такава бърза процедура ще бъде приложена и ефективна. Да, не, не трябва да създаваме прецедент, но искаме да приканим докладчиците в техни, техния доклад съвсем ясно да напишат и да посочат, че това е последния път, ам, при който ние приемаме такава бърза процедура. Следващия път, ако има подобен случай, това ще стане чрез формирането на конвент, така че всичко да е много ясно. И така, на следващо място, кога да вземем решението в парламента, в Страсбург ли, в Брюксел ли, две седмици след това? Да, разбирам, че а, както Андрю Дав каза, ние седим тук в парламента, решаваме, има хиляди ам, а, телевизии, камери, полицаи, а, които охраняват. И след това ще има представители спратени на среща на върха и ще кажат а, това, което ние искаме да кажем. Добре, а, но нека да не си пропиляваме времето парламента а, иска да приема бърза процедура при всички положения. Защо не го кажете ясно и открито? Il tempo corre veloce e, e, abbiamo sol... И така, ние ще побързаме, защото ни остава само половин час. Още трима оратори иска да взема думата и след това ще дадем думата на докладчиците. Приключвам с списъка с изказвания, ако няма други желаящи и не говорете повече от 4, най-много 5 минути. Колегата Морейра. Concordo com muitas das preocupações e objeções levantadas pelo nosso colega. Присъединявам се към мнението на колегите тук. изменение на договора е възможно, да, но има и по-прагматични решения. Трябва да отговорим на въпросите, които стоят на, де, на дневен ред. Имаме, имаме нужда от такъв механизъм, но трябва ли това да стане чрез промяна в договора? Няма ли други възможности в договора, да речеме засилено сътрудничество, клаузата за гъвкавост? Смятам, че ще е добре, ако имаме един такъв механизъм и най-вече защото има съмнение относно правното основание. Ако това бъде изрично посочено, то тогава цялата процедура ще е по-легитимна и демократична. Относно междуправителствения характер, господин председателю, да, това е един механизъм, който обхваща всички правителства и това ми се струва малко трудно и сложно. Но ако едно такова един такъв механизъм и неговото управление в компетенциите на Европейския съюз, то би се стигнало до проблем. Не става въпрос за междуправителствен механизъм или общностен механизъм, става въпрос дали въобще да има механизъм или не. Държавите, които са в тежка ситуация, имат нужда от помощ и аз съм готов да платя една цена, която е висока и няма общо с валутния съюз, но трябва да приема, че когато изборът е между това да има механизъм или не, трябва да а, се съглася с този механизъм, защото той ми е важен. В договора не е посочено, че трябва да има конституционни промени. Също е посочено, че може да се променя договора. Колкото по-бързо действаме, толкова по- бързо ще спечелим отново доверието на пазарите, доверието на пазарите в еврото. Ако искаме държавите членки да променят своите конституции, трябва да изберем а, простата, опростената процедура. Така че нещата да бъдат по-бързо приложени в държавите членки. Нямаме друг начин, по който да действаме. Ако трябва да променим договора, нека да го направим по този начин, но колкото по-бързо, толкова по-добре. Е, Шулц. Господин Шолц има думата. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко, тъй като колегите изразиха редица от съображенията на нашата политическа група, но съвсем ясно искам да формулирам нещата. Господин Брок също говори за това. Съвсем ясно трябва да заявим, че ние се намираме в един повратен момент. Кризата не е преминала. И през 2014 година по време на изборите ще трябва да обясним какво сме направили. И дали си, и сме спомогнали за това да се изградят за устойчиви механизми, които да предотвратят по-нататъчното разрастване на кризата или да предотвратят нови кризи. Да, това е, е наше задължение, защото ние е, представляваме нашите граждани и сме отговорни за по-нататъчното развитие на Европа. И така трябва да се занимаем с въпроса как да развием такива механизми, които са разбираеми за нашите граждани, приемат се от тях и а, повлияват тяхното ежедневие по такъв начин, че се засилва тяхното доверие в Европейския съюз, в а, е, европейската интеграция, в сътрудничеството. Политическият дебат, който водим тук, е свързан а, с а, конституционните и институционалните въпроси. Така че трябва да обединим политическия с институ... институционалния дебат – също а, въпросът трябва да се реши в рамките на един конвент. Да си зададем въпроса какво точно искаме. Да, бяхме с делегация на АВКО в Великобритания. И какво очакват британските граждани от европейските от Европейския съюз? Какво очакват те да се промени в тяхното ежедневие? Ако а, се върнем към този въпрос, то трябва да променим и нашите механизми. трябва при изготвянето този доклад да сме наясно с а, това какво е, какво е положението на съвета, на комисията, каква е ситуацията в а, действителност. Трябва да стигнем до един политически отговор, който да доведе до промяна на договора и да включи както междуправителствения метод, така и общностния метод, с цел да се намери най-доброто решение. Колегата Легрип. Благодаря, господин председател. се опитам да бъда възможно най-кратка, тъй като много от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани и съм съгласна с много от казаното до тук. На тук в Комисията по конституционни въпроси, а и в по-широк план в целия Европейски парламент трябва да подходим към въпроса изключително отговорно. Този отговорен подход трябва също така да е и реалистичен, ефективен и прагматичен. Затова смятам, че е добре да изберем опростената процедура. Економическото положение на много страни от еврозоната, както и общественото мнение те в много от страните от еврозоната, но трябва да се подценява. Трябва да действаме бързо и ефективно. Ако искаме да откликнем прагматично и ефективно на подаден въпрос, това не означава, че не трябва да мислим и то. Е, или пък да план, планираме. Това означава, че трябва да имаме предвид през цялото време какъв ще е приносът на Комисията по конституционни въпроси към бъдещата структура на управление на економиката в Европейския съюз. Много често е, има неясноти какво очакваме от европейското полугодие. Какви са ангажиментите, които проистичат от него за държавите членки? как можем да координираме економическата политика по-стегнато, по-строго, как можем да осигурим по-добра економическа и политическа интеграция на Европейския съюз. Не мисля, че тук трябва да твърдим, че това ще доведе до големи конституционни промени, мисля, че това е по-скоро първа крачка в един процес, който ще се развива през следващите месеци и години и за който координирането с националните парламенти е решаващо значение. Говорим за по-тясна координация на бюджетните политики, може би е, живот и здраве един ден и на политиката в областта на данъчното облагане, но за това трябва силна подкрепа тук. Господин Ламасур предложи да се проведе първа европейска бюджетна конференция, нещо за което парламента трябва да поеме инициативата. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на въпроса на господин Брок. Дали комисията е съгласна докладчиците да опишат обстойно ситуацията, както и да направят прогнози в доклада и да се включат и въпросите, засегнати от господин Дав. Трябва да има по-прагматично изложение на предложението на съвета. Искам също така в доклада да бъдат посочени от отделните правни основания да се включи ролята на комисията в доклада, да бъде обяснена нейната роля и при тези прогнози, които ще бъдат включени, там, където има спорни моменти, свързани с економическото управление и това, което се нарича в Германия забрана за задлъжняване, по-нататъчно задлъжняване на държавите членки, да бъде включено в доклада и също така да Докладът да бъде отворен за резултатите, които ще бъдат постигнати и нека докладът да бъде подкрепен от по-голямо мнозинство. Е, Сега ще дам думата на докладчиците, за да коментират по направените предложения. И така трябва да изберем между следните варианти. Да кажем да или не. Изглежда, че повечето от вас казват да, но също времено трябва да излезем и с обосновка, да представим своята позиция, да поставим нещата в един по-широк контекст, който да предвижда а, и една евентуална общностна процедура в някакъв по-късен етап. Какво е мнението на докладчиците? И също по графика какво смятате? Ако се съгласим, е, това може да се включи в дневния ред за следващото ни заседание. Някой предложи да се поканят представители от Европейската банка и от Европейската комисия. Господин Гуалтиери, имате думата. Съгласен съм с казаното от господин Гереро. Сложно е да се намери равновесието тук. Имаме различни отговорности. Имаме от една страна отговорност, свързана с трудната економическа ситуация, в която се намираме. Една отговорност, която е много важна за всички нас. Имаме отговорност във връзка с пазарите, а също време имаме отговорности като комисия по конституционни въпроси – Тоест, нашата задача е да обмислиме настоящата и бъдещата конституционна структура на Европа. Така че малко се изненадвам от коментарите на някои от колегите, които казват, е, форматът няма значение, е, има значение само работата по същество, но ние сме Комисията по конституционни въпроси, така че конституционните въпроси са изключително важни за нас. Добре, ние не сме съд, не сме някакъв политически орган, а, но основната ни задача е да се занимаваме именно с конституционните въпроси на Европейския съюз. Може процедурните въпроси да са скучни е, и досадни, но именно те са нашата отговорност. Иначе просто трябва да се обърнат за становище към Комисията по економически въпроси. Но тук са се обърнали към нас. Така че, когато става дума за междуправителствената конференция, не трябва да отговаряме с да или не по това предложение. Тук говорим за простена процедура, излизаме с становище, което не е с задължителен характер. Така че не се безпокойте. Няма как да променим нещата твърде много, поради начина по който е формулиран договорът или иначе. бе избрана простената процедура. Ако това беше наша отговорност, можехме да се допитаме и до съда, но не мисля, че това е добра идея. В крайна сметка е, има предложение от белгийското председателство, е, след което по простената процедура се очаква ние да дадем своето становище и след това съветът, е, независимо от това дали или не ще има междуправителствена конференция, ще вземе решение за изменение към Лисабонския договор, дали да има или да няма такова изменение. И това е. Не, като имаме предвид всичко това, не мога да разбера защо се предполага, че ние трябва да кажем да или не защото на практика няма никакъв законодателен ефект от е, нашата позиция. А, да кажем да или не, е, няма да има никакъв ефект. По-скоро трябва да излезем с ясна, обоснована позиция. От нас иска становище, а не да наливаме масло в огъня. може да не ни е много приятно. Но когато се гълта горчив хап, няма какво да се лъжем. Не можем да се правим, че е, той е, е вкусен като бомбон. Всички знаят много добре за какво става дума. Защо трябва да сме по-големи католици от папата? Occuparci del Trattato di Lisbona. Eh, quindi noi dobbiamo esprimere un parere che, sia И трябва да имаме предвид, в крайна сметка, разпоредбите на Лисабонския договор. Трябва да се намери решение, което е приемливо, достойно, конструктивно, също времено не си затваря очите пред проблемите. Това не е единствената процедура. Не. Не казвам, че простената процедура не е достатъчно добра. Не, простената процедура всъщност би могла да е решение тук. Но времено трябва да имаме предвид и други възможни процедури, включително процедури, които са по-малко рисковани и съответно по-отговорни, по-добри за пазара, спрямо пазара. И тук си мисля за член 352, например. И смятам, че в становището на парламента можем да включим тези съображения. Що се отнася до въпросите по същество, трябва да се уточни какво означава понятието междуправителствен. Тук включваме в договора нещо, което променя начина по който работим и няма вече да можем да работим по същия начин по-нататък. В момента се работи по 132, парламентът се информира и след това се взема решение, е, като се вземе предвид, че 600 милиарда вече са използвани по конкретен начин. Но не може да се продължи да се работи по този начин. Е, трябва да се конституционализират нещата. Ако не настоим за това, губим е, е един от инструментите си. Е, е, една от картите си. Има различни начини да се а, успокояват пазарите и трябва да знаем, че ние няма да постигнем някакви гениални успехи в тази връзка, просто трябва да си свършим работата. Парламентът трябва да предложи да им механизъм, а, може би дори в рамките на тази а, процедура. Не, не казвам, че тук трябва да настояваме за общо место да не, по-скоро нека да се върна на това, което вие казахте, господин председател, да се включи този въпрос в структурата на Европейския съюз. Да остане междуправителствен като механизъм, но да има яснота. Министрите на държавите членки вземат решение единодушно при съвещанията си в съвета. Това е нещо, което заяви господин Мартин и това е, е вярно. Даже не отхвърля моето предложение. Но на практика това не е записано в договора, нито в на разпоредбите на съвета, които описват е, различни елементи от процедурата, не е записано дори в неформалния текст, който се обсъжда, така че съм съгласен с казаното от господин Брок. Но освен това трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме връзката между институционалния формат на Европейския съюз и този механизъм. И за тази цел трябва да разгледаме всички възможности, които съществуват за това. Разбира се, не искаме да предизвикаме криза на пазарите, но не мисля, че парламента може да предизвика криза на пазарите. Нека да а, не, не си внушаваме подобни неща. По-скоро трябва да се работи конструктивно, да се излезе с някакво предложение, с някакво становище. Без обаче да бъдем силно притискани от графика. Имаме си политически ангажименти, които трябва да изпълняваме и е ясно, че не можем да, да, да кажем не, но същевременно трябва да настоим за максимална интеграция между този механизъм и институционалната структура, която съществува в Европейския съюз. Господин Брок има думата. Äh, Господин председателю, аз ще съм кратък след казаното от колегата Гортиели. Единственото оръжие, което имаме в този случай е графикът. Трябва да използваме това оръжие, обаче това е проблемно, защото трябва да сме наясно с последиците от този акт. Трябва а, да призвем парламента и тези институции като цяло да са отговорни. Също може би и полето за действие, което виждаме в комисията или съвета, трябва да бъде разгледано внимателно, да се види каква възможност съществува. На следващо място – Предложенията, свързани с това как да се използва договора, са много по-привлекателни от това, което беше представено от Европейския съвет. Харесва ми казнато господин Дав, който е представител и на британското правителство. И това, което е възможно в рамките на упростената процедура. И аз установих, че че повечето са за опростената процедура тук. Такова впечатление останах. Предложенията, свързани с а, силния автоматизъм, контролните въпроси, а, пакта за стабилния си растеж, това те всички са свързани с една промяна на договора. Смятаме, че всичко това може да бъде решено с обществената процедура, поне това е мнението на съвета. Но аз не съм на това мнение, но ако може да ме убедите. А... С удоволствие ще изслушам вашите аргументи. И така. А... Стремеж е да се предотвратя референдум, ако то няма да доведе до промяна на компетенциите. Не можем да разчитаме на резултат от референдума в Обединеното кралство, една страна, която е слабо засегната от кризата на еврото. Трябва да видим колко далеч можем стигнем с нашите искания. Благодаря ви. Avete registrato alcuni dati comuni? Да. Имаше общи неща, казани от вас, свързани с упростената процедура. Никой не е абсолютно против, но има нужда от обосновка. По отношение на сроковете, да, има нужда от по-голяма гъвковост на предложението и така на 17 има възможност да говорим по този въпрос. Господин Брок, изключете микрофона си. Гласуването може да се проведе на 7 в Страсбург, на 15 в Брюксел и на 24. А 24 е последната възможност, за да можем да бъдем готови преди а, срещата на върха в съвета. Така че на 7 ще можем да говорим още веднъж по този въпрос, ако докладчиците са съгласни дали те са в състояние да представят доклада в писмен вид, защото темата е много всеобхватна. И така, на 7 февруари, след една седмица, дори и по-малко от седмица, дали ще имат възможност да представят някакъв писмен документ. Това би улеснило дискусията. Не знам какво ще кажете по този въпрос. Какво предлагате? Мендес. Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha propuesto. ¿no? decir, me parece. Съгласен съм с казаното от вас, да. Поели сме ангажимент да предложим график. На заседанието на координаторите беше казано, че ще го направим. Мисля, че трябва ясно да заявим към каква позиция ще се придържаме и евентуално после да подадем някои изменения. Мисля, че като цяло позицията ни е, е горе-долу готова. Нека да не си губим времето. На 24-ти следобед е, е Европейския съвет. Ако гласуваме по установището в 11 сутринта преди съвета, може да успеем, макар че времето ще е малко. При всички положения до следващата седмица можем да излезем с един текст, за да се справим с графика. Председателят. Честно казано, Дава думата на господин Галатиери. Господин Галатиери. Да, мисля, че трябва да се стремим към гласуване на 24-ти. Това означава, че следващото ни заседание трябва вече да даде възможност да обсъдим конкретен документ. Това въжи и за доклада Брок Ферховщад за външните за службата за външна дейност можем да се справим. Господин Брок. Искате ли думата, господин Брок? Господин председателю, да, трябва да планираме нещата така, че да се придържаме към по-кратките срокове. Но нека 24 февруари сте да остане като възможност. Дискусията ще се проведе понеделник, но нека да се проведе, когато господин Трише е тук. В, конференци... в председателския съвет да бъде обсъден този въпрос. Европейския съвет не трябва да взима решението без нашето участие да го преде на комисията и на Европейската централна банка. Преди да стигнем някакви констатации, бих искал на 8 да седна и да напиша всичко. Но на 7 не бих могъл да го направя. Нека позволете ни да го направим така и няма да е, отнеме много време. Allora, mi pare che qui si chiede una maggior flessibilità Добре, нека да поискаме малко повече гъвкавост тук. Добре. На 10 имаме допълнителни извънредни заседания, след това имаме заседание на 17. Така че, нека да включим въпроса в дневния ред за 10 да го разгледаме внимателно и след това евентуално да го включим и в още едно друго заседание. Всъщност, вече това е предвидено за 17 феврари или за 14, е, е, пита председателят. На 14 ще се гласува. Ще отнеме 3 минути в комисията по економически въпроси. Не мисля, че тяхното заседание е, ще ни попречи да се срещнем в понеделник следобед в Страсбург. На 7 продължаваме дискусията. Господин Блатиери, Блатиери, да, съгласен съм с господин Брок. Най-добре е първо да приключим всички срещи, които има значение, да видим какво е мнението на комисията и на банката, за да може да сближим позициите на трите институции. Председателя, добре, предложението е да има обсъждане на, 17, на 7 и на 14. И двете дати са доста скоро. Става ли така, господин Клазиери? Добре. Значи, с това приключваме дебата по тази тема. На 7 има още един въпрос – ще е, има изслушване за резултатите от математическия форум на Кембридж. Закривам заседанието.